Благодаря ви за участието. И сега преминаваме към един малко по-технически дебат за проблемите с субсидиарността. Е, първо ще дам думата на господин Марио Боргезио за 4 минути, инициатор на този дебат. Благодаря предложението на групата ми е много ясно. Това е, е устен въпрос към е, комисията, за да обясни решението на Европейския съд е, за правата на човека, който не е европейска институция институции, който се, е, е срещу е, поставянето на разпятие в е, училищата в Италия, което е, за нас е недопустимо нарушение на принципа за субсидиарност, което в основата защищават правата на държавите членки и не може да си представим как в Европа, така както я възприемаме и поддържаме, ще се нарушава принципа за субсидиарност. И е, тук изхождам от едно общо съображение. не, не може да, да се е, смятат подобно решение за акт на демокрация и свобода. Това е по-скоро полицейски акт откъде на къде ще е, се е, решават е, какво ще се прави с разпятие. Тук не става въпрос за религиозен символ. Това е в никакъв случай не, не нарушава светския характер на образованието. И решението на съда в Страсбург едно е доста странно схваждане за религиозната свобода, свободата на вероисповеданията, в рамките на което а, се, едва ли не се пречи да, на гражданите да живеят в среда, която отговаря на тяхната вяра. И трябва много сериозно се замислим какво влагаме в понятието религиозна свобода. Защото тук е става, трябва много внимателно да помислим какво значи религиозно поведение, религиозно, символи, защото нещата не са точни. И тук, според нас, в италианската култура разпятието е нещо много по-широко от един а, обикновен а, символ, а, религиозен символ. Символа на кръста носи един универсален, а, но универсално послание за мир, за братство. А, и от е, големите е, майстори, на, автори в тази култура са издигали тази ценност. Обаче в е, решението на съда се иска едва ли не отказ от традицията, което ще доведе до еднаквяване на страните, унищожаване на традициите и е, това, което прави богатството на Европейския съюз и, и това е невероятно. Всеки един от нашите народ има свои собствени а, е, символи, традиции, духовност, вяра, привързаност към историческото наследство, и връзки с собствената, собственото вероисповедание. Но това, тук става въпрос за един универсален символ. И искаме да. Трябва да се запази правото на народите да се използват своите символи. И трябва да имаме смелостта да възприемем една метаисторическа гледна точка по тези въпроси да обхващаме и духовните измерения, за да върнем на европейските народи с правото, свободата да запазят своите символи съгласно основните си принципи. Е, отговаря, такава трябва да бъде архитек... Е, юридическо-политическата архитектура на Европейския съюз. И основният принцип е принципа на субсидиарността. Мисля, че тук трябва да помислим. Решението на съда Страсбург потъпква всъщност религиозната свобода и пречи на народите да запазят своите символи като кръста. Разбрахме смисъла на вашия въпрос. Благодаря ви. Сега давам думата на Антонио Канчан за две минути. Благодаря. Господин комисар, колеги, на 3 ноември миналия месец Европейски съд по правата на човека при е, обжаването на една итало-финландска гражданка, която протестираше от разпятията. Тази... Много бързо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 Госпожо председател, с удоволствие щях да чуя господин Мауро, но ще може да говори след мен аз съм длъжен да се придържам към някои... Е, комисията вярва в е, е, свободата на вероисповеданията, както е предвидено по член 9 от Европейската конвенция на правата на човека и по член 10 от Харта за основните права в Европейския съюз. Но комисията може да действа само в рамките на приложението на на общностното право. А в Европейския съюз националните закони за европейските символи в обществените сгради проистичат от вътрешния правен ред на държавите членки. Принципа на субсидиарност се прилага в Европейския съюз. Няма спор, че принципът на субсидиарност не се прилага при изпълнението на решение е, на Съда е, за правата на човека. Това е международен правно-раздавателен орган, който осигурява спазването на Конвенцията на правата на човека. Е, вярно е, че прилагането на решенията на, е, съвета за права, на Съда за правата на човека е от компетенциите на Съвета на Европа. Освен на това, изпълнението на решенията е задължително за всички страни, които са подписали Европейската конвенция на правата на човека. Освен това, съобразно член 43 на конвенцията, всяка страна в е, известен срок е, може е, да обжалва дадено решение пред разширен състав на този съд съобразно информацията от пресата. Италианската държава възнамерява да обжалва посоченото съдебно решение, но подчертавам, че е, това е общностно право, но е, всъщност решението и неговото приложение проистичат от вътрешния правен ред на дадена държава членка. Аз не мога да отговоря от името на е, съвета на Европа е, и на съда е, за правата на човека, които са постановили решение, което отлично разбирам е проблем за вашата асамблея. Това е което съвсем откровено мога да ви кажа, като разбира се най-внимателно ще слушам всички следващи изказвания. Еми ето ги следващите изказвания. Давам думата на господин Мауро. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви, е, господин комисар, е, за е, оценката, която давате за компетенциите и правомощите на държавите членки. Аз лично съм убеден в необходимостта от светски характер на нашите институции. Аз съм убеден, е, че вярата не може да даде решение на нито един политически проблем. А не могат да се търсят решения на политически проблеми с война срещу религията. И затова бих искал да си послуша с парадокс, за да стане ясно всичко. Какво ще стане, ако ние приложим решението на съда в Страсбург? Тоест, ако свалим разпятията от класните стаи в Италия, и ако направим е, това, какво е, да направим от това, което ви показвам сега? Какво да направим от тези знамена? На Финландия, на Швейцария, на Словакия, на Дания, на Гърция, на Великобритания? Да, даже там има три кръста, апропо. А, така че, скъпи приятели, причината, поради която кръст присъства на тези знамена, не са по-различни от наличието на разпятие в класните стаи в Италия. Въпросът не е верски, това е въпрос на традиция и на култура. Във всяка държава членка ще се оценява справедливостта на дадено решение, съобразно ситуацията в дадена страна, и е, съобразно свободата на вероисповеданията в съответните страни и съответно е, съобразно светския характер на нашите общества. Какво трябва да спазваме? Е, не е практиката на съдилищата, а свободата на всяко човешко същество. Господин Лопес Агелар има думата. Благодаря, госпожо председател. Като депутат аз си представям, че споделям наистина това чувство с много граждани. Ние поемаме грешната посока в този дебат и искам да уточня нещо. Първо, ние говорим за едно решение от Европейски съд по правата на човека, което не е институция на Европейския съюз. Това е един съд, който е различна институция, попада в концентричния кръг на Европейския съюз, но е различна институция. Говорим за решение на съд. Няма решение на този парламент, който да може да доведе до промяна на съдебно решение. На следващо място. Решението на Европейския съд, разбира се, уважава свободата на религията и многообразието на религиите. Общите ни стойности и ценности сочат, че религиите са е важен елемент от демокрациите и ако разгледаме самото решение, то дава много ясно обоснование, което се базира именно на свободата на вероисповеданието. И говорим за едно изключително престижно а, тяло, е именно съд, който съществува вече редица години, десетки години. Не бива да се правяме, че решение на Европейски съд по правата на човека не може всъщност е, да се допусне, че държава членка ще може да направи някаква промяна. Разбира се, държавата членка ще си вземе съответното решение по отношение на промяна в своето законодателство или не, или направят необходимото, което те мислят, но те не са задължени, правно задължени от решението на Европейския съд. Това е валидно за всички държави членки. Когато се постанови решение от Европейския съд, по правата на човека, нито Италия, нито която и да е друга държава, не е необходимо да въвежда специален закон или законодателство по отношение на това решение. А когато говорим за субсидиарност, всъщност това е едно правило, което е неприложимо. Тук то е напълно външно за този случай, който обсъждаме. Така че е, всъщност бих искал да отложим гласуването на защото всъщност не засягаме въпрос, който е в мандата на Европейския парламент. Струва ми се, че това е, разбира се, легитимен дебат, но ние сме възприели е, погрешен подход към него, защото не може да доведе до промяна в светото решение. Благодаря. София Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Е, това подвеждащо заглавие включва субсидиарност на днешния дебат. Субсидиарност е взимане на решение на ниво максимално близо до гражданите и това ниво, уважаеми госпожи и господа, е отделния гражданин. А това, което вие казвате във вашата резолюция, е, че правата на държавата е над правото на индивида. А тук, в този парламент, трябва да защитаваме правата на гражданите, не на държавите. На второ място. Ако приемем, че това не е въпрос на който трябва да се разглежда от Европейския съюз, тогава искам да попитам защо тези попадат в критериите от Копенхаген. Защо кандидатите, членките трябва да спазват едни правила, а ние не можем да изискваме това от нашите държави членки. И на трето място, ако казвате, че Европейския парламент не е компетентен да говори по тези въпроси, чудя се защо сме компетентни да дискутираме въпроси, например, като формата на краставичките, но не и правата на гражданите. Що се отнася до Европейската конвенция по човешките права и решението на съда? Сега вече сме е, две седмици след въвеждането в сила на договора от Лисабон. Тогава няма ли да бъде неразбираемо, колеги, ако същевременно ние откажем да приемем е, решението на съда в Страсбург? Не можем да го обясним на нашите граждани. Следващо място, колеги и господин Лапес, мисля, каза, политиците всъщност няма какво да се намесват в решенията на съда. Нека съдиите си вършат работата. Ние можем да харесваме или не харесваме тяхното решение, но не следва да се намесваме в работата им. Моята група, АЛ, групата на Алдре, всъщност е, е тези, които защитават е, правото на всички граждани. Всички имат право към своята съвест, религия и свобода да не вярват в. Разбира се, държавите, не съдилищата трябва да гарантират, че има среда, в която всички граждани да бъдат свободни според своята съвест. Трябва да бъдат защитавани от държавата си, но ситуацията е много опасна, ако се налага те да заведат дело в съда, за да се защитят от своята държава. Много ви моля, отхвърлете резолюцията на НП. Благодаря. Сега давам думата на господин Мирослав Петровски за една минута. Госпожо председател, дами и господа, а, поглеждайки историческите факти, според които Основателите на Европейския съюз са, християн-демократите Алдена Шуман Моне. Е, те са се позовавали на християнските символи и ценности. Знамето, което е зад е, председателката, прието от Европейския съюз, се позвава на 12-те звезди над главата на Дева Мария. След 50 години се запитваме дали тази философия продължава да въжи. И тази, това скандално решение на Европейски съд по правата на човека не може да бъде прието. Не може съдии, които е, са избрани и назначени от политици, да изискват от, отричането на разпятието. Това решение потъпква християнските ценности. Господин комисар, не смятате ли, че това е посегателство на християнските ценности и ще доведе до бедствие, катастрофа в Европа? трябва да говорим за значението на християнските ценности в Европа. Господин Манфред Вебер, две минути. Благодаря, че организирах тази дискусия. Колегата Лопес говори като юрист, аз говоря като политик. Милиони европейци са засегнати от решението на съда и трябва да го обсъждаме. Второ, Връзките, отношенията между църквата и държавата в Европа винаги са били конфликтни, водили са до кръв, кръвопролития. И е много добре, че Европейския съюз успя да раздели двете. Ние имаме е, доста различни модели. Във Франция е подчертано светски характер на институциите в Великобритания Цър... Кралицата е, е... има роля и в църквата, така че тук да оставим наистина да действа принципа на солидарността. Всеки да си прави така, както му е устроя на държавата. Има обаче и един основен въпрос. Основните ценности в Европа субсидиарност, солидарност, свобода трябва да бъдат защищавани без е, юдохристиянската религия нямаше да бъдат защищавани такива ценности. И трябва да ги защищаваме, без да искаме от другите да се присъединят към тях. Ние се гордеем с нашите ценности. И религиозната свобода се стои в това, че аз мога да реша да бъда невярваш, да, да, да предпочитам светските е, структури, но е, всеки да има възможност да, да прави да, каквото иска. В моя регион 100% са католици и те, като атеистите, искат толерантност. 80% е, католици искат тези, които не вярват, да бъдат толерантно към тяхната религия. За да може религиите да съжителстват. Затова християнските символи, които са символите на мнозинството, се приемат от религиозните мълцинства. Този климат на толерантност трябва да властва и в европейско равнище. Благодаря. Жоана Ши... Син... Синишин. Госпожо председател, дами и господа, Европейския съд е, за правата на човека е, с основание посочва, е, че разпятията в класните стаи нарушават свободата на вероисповеданията на децата и на родителите. Съдиите са преценили, че разпятието противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Решението е ясно. Защо е, трябва политиците от дясно е, да реагират по този начин? Те се правят, че не разбират и искат обяснение от комисията. Е, не трябва да се действа по този начин. Европейските институции нямат основание да дават мнение по съдебно решение, защото съдът е орган на съвета на Европа, а не на Европейския съюз. Решението за разпятието не противоречи на субсидиарността, тък му обратното дава възможност да се спазва закона в страни, където се забравя принципа за разделението на църквата от държавата е, и е, неутралността на съвестта и вероисповеданията. Така че е, по силата на това решение се спазват е, основните права на гражданите спрямо клерикализацията на обществени живот в някои държави, защото в някои държави гражданите не могат да защитават правата си пред е, съдилищата. Това решение съответства на идентичността на държавите членки и е, там се говори за малко обществено пространство, класните стаи. Никой не е, иска да се махне разпятието от училищата по принцип или е, кръста от знамената. Тук никой не напада църквата, защитава правата на гражданите. Клерикализацията, която напредва, включително и в моята страна, нарушава основните права на поляците. И аз не мога да си представя, че комисията или парламента ще е, забранят на моите съграждани да отстояват правата си пред е, съда в Страсбург това ще ни направи за смях. И е, ви предупреждавам какви биха били последиците. Давам думата на господин Карло Казени за две минути. Госпожо председател, решението на Европейския съд по правата на човека смути не само вярващите, но всички тези, които от векове наред виждат в разпястието знака на надежда срещу страданията и мъките – а, не знам дали това решение ще, няма да бъде променено от голямата. Rimuovere i grandi crocifissi che dall'alto dei monti dominano città e ballate? От върховни. А, защото тук не знам по какъв начин можем да попречим на това. Правата на човека са всъщност правата на всеки отделен гражданин. <clears throat> Те имат свобода да изразяват своите чувства, своята вяра. Трябва да се отчита религията, историята и изкуството, които са съставна част от човека. И връзката между субсидиарност и и човешки права е много учебийна. Не може да има различни тъл... но може да има различни е, тълкования. Трябва да има възможност да се обсъжда и всяка държава да тълкува това според е, своите е, традиции. Е, всъщност Европейския съд е, в други случаи, други решения е, е, е, постановил, че държавите имат пълното право да решават подобни въпроси според националната си специфика. И смятам, че ние тук в Европейския съюз трябва да обсъждаме това решение на Европейския съд по правата на човека, защото е сериозно. Това е една наднационална структура, която не изразява никаква народна воля и която абсолютно безчувствена към човешките права. Затова се надявам, че резолюцията на, е, предложена от Народната партия ще бъде приета с голямо мнозинство. Сега преминаваме към процедурата Catch the Eye. Господин Миколашик. Дени Европи jednotlivých štátov, teda Историята на Европа е тясно свързана с християнството, независимо дали го харесваме или не. Има много християнски традиции, дори в Конституцията. Конституцията на Европейския съюз също се позовава именно на наследството, което е всъщност универсална стойност, но е християнско по своя происход. Основните права се гарантират от Хартата на правата на човека и Европейската конвенция. Тези права проистичат основно от конституционалните традиции, които се споделят между държавите членки и са се развивали през годините. Следователно Европейския съюз трябва да спазва тази култура и традиция и да застане срещу наказанието срещу тези държави членки, които именно отстояват и защитават тези права, включително християнските символи и наследство. В заключение нито разпоредбите на хартата, нито на Европейската комисия всъщност е, излизат извън правата на Европейския съюз. Благодаря. Господин Диаздамера, благодаря а, разпятието не е някакъв а, наложен символ. То пренася едни много положителни послания, типични за нашата култура и нашето общество от а, над хиляда години. Не можем да отричаме, да отхвърляме тези ценности, демокрацията и свободата, уважението. Трябва да гарантираме прилагането на законите, не да налагаме и да ограничаваме. Принципа за субсидиарност трябва да се зачита и признава от всички институции и <clears throat> организации. <clears throat> Същото се отнася за свободата на мненията, свободата на вероисповеданията. И държавите членки имат пълното право да използват религиозни символи, отразяващи тяхната традиция. Това право не може да се премахне. Това е основен елемент от нашето общество това е цокъла, на който почива единното пространство <clears throat> свобода, правосъдие, сигурност. Сега думата има господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че съдът е направил грешка, като казва, че не могат да се поставят разпятия в класните стаи. Това е социален проблем, а не правен. Мисля, че трябва да се придържаме към принципа на субсидиарност и въпросът за присъствието на религиозни символи е част от историческото наследство и културното наследство на всяка една държава. Например, по отношение на знамето на Гърция, знаете, че има християнски знак, не просто защото искаме да ги втълпим в умовете на хората, имаме и разпятие в училищата, това просто е част от нашата история. Ние сме били под мюсюлманско потишничество повече от 400 години. Госпожа Заболска има думата. Госпожо председател, господин коми... госпожо председател, господин комисар, искам да се спре на три неща. Е, днес, края на годината и преди коледа в ден вторник, 60 години след създаването на Европейския съюз, все още дискутираме принципа на субсидиарност, който е основен стълб за Европейския съюз. На второ място, въпросът на моя колега е по отношение на решение взето от Европейския съд по отношение нарушение Европейската конвенция за защита на правата и присъствието на разпятията в класните стаи в Италия повдига тревоги в много е, държави. Например, в Словакия е прието решение миналата седмица, а именно, че това е решение на съда е в конфликт с историческото наследствие на историята. И следователно в четвъртък не се чувствам много добре по отношение решението да е, гласуваме тази резолюция. Не можем ли да се позовем точно с е, точките от договора, които са свързани с това? Благодаря, господин Халан. Ако трябваше да погледнем факта, че в този момент сме принудени да говорим за разпятията и да, като си, си помисля, че по този повод говорим за субсидиарно, субсидиарност, не може да не кажем, че се намираме в една Европа, която се срамува от историческата истина за своите християнски кореди, за историята на християнизма, което е общия език на парламента. В парламента има 200, 24 официални езика, които показват че Европа никога нямаше да бъде единна, ако не беше християнизма. Искам да питам комисаря Баро, защо след като в Швейцария в референ, референдум беше решено да се забрани строежа на минаретата, е, Европейската е, комисия, е, организацията ислямска солидарност, всички са готови да заклеймят резултата от този рефер... референдум. И е, е, тук в случая е, да, по същия начин реагираме на един въпрос, който засяга нашите корени и нашата душа. Господин Согор. <clears throat> protestáns lelkészként akik nem a keresztet hanem. Е, госпожо председател протестантите имат друг символ аз съм от страна, където 99% от жителите са католици. Протестантите ходят на училище с католиците и разпятието не смущава никой. Е, мисля, че трябва да се направи разграничение между символите. Мен те не ме смущават, на други. Е, разпятието пречи, защото е символ на инквизицията. В е, страните, където в класните стаи има разпятие, всъщност това са католишки училища. И не това трябва да обсъждаме сега. Трябва да видим как да излезем от економическата криза. Защо тези, е, които се противопоставят на това в Италия, са се противопоставили. На мене е, не ми пречи разпятието. Аз живея на място, където има разпятия. Трябва да. Е, сега госпожа Доц. За една минута. Witnessed... Последните години сме свидетели на кампания, която потиска изразяването на религиозната принадлежност. И днес Лилия Дел и сън... всъщност в Обединеното кралство е, загуби в една съдебна процедура, която беше насочена в същия смисъл. Във всеки случай, много е важно да се действа именно по обратен начин. Е, необходимо е да се подкрепя е, принадлежността. Комисията в последното си мнение казва, че Обединеното кралство трябва да ограничи е, своята политика по отношение на вероисповеданията и включително законите по заетостта. Но хората си имат своята вяра и имат право да изразяват. Християните трябва да бъдат защитавани, а не наказвани от закона. И живи Благодаря ви. В заключение давам думата на господин Баро, за да вземе отношение по направените до сега изказвания. Благодаря. Страната, която познавам най-добре, е имала много сериозни сблъсъци по тези теми. И бих искал тук съвсем лично да пожелая Европейския парламент да спазва един курс на толерантност и взаимно уважение. Има семейства, които искат да зачитат християнските традиции и други, които искат да ги оспорят. Европа е изградена от това културно и религиозно многообразие и трябва да запазваме мярка по подобни теми. Аз самия съм страдал в моята страна от крайностите, от единия или другия фланг. Но, все пак тук става въпрос за правен въпрос и честно да ви кажа, не виждам какво целим с този дебат тук, след като той трябва да се стои в Парламентарната асамблея на съвета на Европа и националните парламенти. И именно там трябва да се води. И аз от името на комисията съм принуден да кажа, че колкото и да зачита принципа свободата на вероисповеданията комисията и колкото и да е готова да реагира при нарушаване на тези права, в случая комисията не може да реагира извън законовата рамка, установена с договорите – бидейки пазителка на тези договори, комисията не може да реагира по въпроси, засягащи една държава членка, когато те не се отнасят до европейското право. Просто съм длъжен да ви кажа това. Комисията може само да установи различните позиции, изразени тук, но не може да се произнася по въпрос, който не е от областта на европейското право. И които са от вътрешния в ред на държава членка. Въпреки всичко смятам, че дебата беше полезен и интересен, но бих поканил всички участници и подстрекатели на този дебат да запазят мярка и може би да потърсят начин с Парламентарната асамблея на съвета на Европа да види различните тълкования, които могат да бъдат дадени на решението на Европейския съд по правата на човека но пак ще кажа, ние в комисията сме пазители на договора и не можем да се месим в дебат на съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека. Извинявам ви се, че не мога да ви дам по-добър отговор, но в името на честността не мога да дам друг отговор. В момента това са проблеми от вътрешния право в ред на всяка държава членка. Благодаря, господин комисар. С това изказване приключваме дебата. И ви казвам до утре, сряда от 9 до 1.